Good afternoon, dear colleagues. I invite you to... Добър ден, колеги. Моля, заемете местата си. Нека да започнем нашата следобедна сесия. Първата точка от дневния ред е предложението за резолюция на конференцията на страните в Бон, която ще се проведе на 13-17 ноември 2017 година. 2017 година. Преди а, да дам думата на, а, на докладчиците за предложението за резолюцията, като председател на тази комисия искам да подчертая няколко неща. Преди няколко години най-голямото предизвикателство беше да постигнем смислено споразумение. След споразумението в Париж ние постигнахме това, много сме доволни от него. Според последните политически развития от страна на Съединените щати, в момента предизвикателствата пред нас са дори по-големи за това как да приложим нашите ангажименти, да хванем момента и да го насочим в правилната посока. Не прецедентното развитие на нещата и това, че бързо се развиват, са добре дошли обстоятелства. Ние трябва обаче да продължим да работим въпреки оттеглянето на Съединените щати от споразумението, да изпълним финансовите ангажименти, нашите финансови ангажименти към Зеления фонд, за да може да продължи да се изпълнява а, споразумението. Освен това, споразумяхме се за инотивно а, законодателство, което ще допълни споразумението към Париж – пред нас е това споразумение, енергийния пакет. Ще трябва да продължим и нашата работа по увеличаване на финансирането за борба с климатичните изменения. Европейския съюз трябва да увеличи климатичната дипломация. Всичко това са ключови точки които са а, отбелязани в това предложение за резолюция. Сигурна съм, че колегите имат още неща да добавят за това какво ние като институция трябва да предложим на масата на преговорите в ПОН. А, без да се бавя повече, ще дам думата на докладчика, както и на други колеги, които искат да вземат думата. Ми, господин Лиде е първия. Е първия докладчик. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на всички, които участваха за изготвянето на това предложение за резолюция. Мисля, че най-важното, което трябва да направим към този момент е да видим какви са развитията от последните няколко седмици. Когато съставихме това, е, този документ, решението на президента Тръмп не беше взето. Е, и в момента, може би, това не е толкова надежно. И много участници е, казват, че те харесват Парижкото споразумение, но най-важното това е да, да се включи в резолюцията на парламента да има отговор на Тръмп Отправната точка за това ще бъде от е, документ от Манфред Вебър в пленарната сесия, беше представен в пленарната сесия предната седмица. Цитирам, Европа трябва да е лидер в Парижкото споразумение, защото Европа има това право и трябва да подсигури бъдещето за нашата околна среда и за нашата промишленост. Това е коментар на нашия председател и този коментар ни харесва. Той ще бъде включен в резолюцията. Първата работа, която трябва да свършим, е да да се уверим, че нашите партньори няма да последват примера на Тръмп. Трябва да подчертаем отново и отново, че Париж не е заплашен, споразумението от Париж не е под заплаха и стъпка по стъпка да изпълняваме решенията по това споразумение, като отговаряме на всички цели а, моята, моето притеснение е дали това, което страните са се ангажирани да дадат по Парижкото споразумение, ще помогне да се изпълним целта от 2%. Ако кажем, че, например, изпълним 1,5%, а не 2%, и дори ако Европейския съюз се ангажира а, с или без Тръмп, трябва да стигнем до тези 2%. Другите, другите страни също трябва да видят какво могат да направят, за да постигнат тази цел. Нашата цел трябва да е максимално висока без участието на един партньор. Като цяло аз съм оптимистично настроен и мисля, че много скоро Съединените щати ще се върнат на масата за преговорите. Както цитирах мантрет е, Вейбър, 80% от американците смятат, че нещо трябва да се направи за климатичните изменения. Не сме сигурни колко дълго време е, президент Трамп ще остане президент на щатите. Дали той ще изкара целия си мандат. И след това можем да видим какви стъпки да предприемем с щатите. От гледна точка на Народната партия, за нас е важно да се справим с е, изпусканията на въглероден двокис борбата с климатичните изменения. Могат да се създадат нови работни места чрез защита и протекция, но има също неясни моменти. Цемен, цимента, например. Други елементи, които ще допринесат за емисии на въглероден двокис. Например, на торовете, изкуствените торове също. Тоест трябва да видим кои са елементите, които допринасят за замърсяването и как да го спрем. За това ни трябва е, някакво решение. И трябва да поддържаме разпоредбата, която е срещу изпускане на, на емисиите на газове, защото това е риск за нашата економика, но също е риск, е, риск за някои хора. И ни, ако ние планираме да им помогнем, то тогава трябва да работим по този въпрос. Очаквам да чуя за, е, приноса на колегите и също сътрудничество с други комисии. С ИТРЕ сме работили и бих искал идеите на ИТРЕ да бъдат включени в нашата резолюция и да бъдат подчертани в а, пленарната сесия. Очаквам да чуя вашата гледна точка. Много благодаря. Господин Парньо. Аз и групата на социалистите сме с докладчици по тази резолюция за КОП-23. Както каза председателят, в введението, което беше казано от Петър Лизе, от 6 до 17 ноември ще се проведе КОП-23 под председателството на Фиджи. Това е особена ситуация. Този тази среща, КОП-23, ще се проведе след взетото решение от Трамп за оттегляне от Парижкото споразумение. Когато гледаме каква е реакцията, виждаме, че това не обесърчава останалите страни по споразумението от Париж редица държавни и правителствени глави от цял свят непрекъснато потвърждават своите ангажименти за ограничаване на повишаването на температурите до 2,4-2,6 градуса до 2050 година. Считам за важно в нашата резолюция да припомним, че споразумението от Париж продължава да е в действие, въпреки че действията на американската страна ще има ефект и ще доведе до появата на нови лидери. Европейският съюз, според мен, е този нов лидер в световен мащаб, от който се нуждае света, за да се борим срещу климатичните промени. Ние трябва да подчертаем този факт в по-голяма степен в резолюцията. В текста трябва да се посочи, че Европейския съюз се определя седем приоритета, за да се напредне в преговорите по климата. Първия приоритет е създаването на новаторско финансиране, за да се борим срещу климатичните изменения и за определенето на цена на тон въглероден двуокис, също и прилагането на Европейската система за търговия с емисии. На второ място, създаването на истинска кръгова економика и все по-широкото използване на възобновяеми енергии. На трето място примахването на субсидиите, които се дават за енергетиката, която се базира на въглища и на други изкопаеми горива. На четвърто място намаляването на парниковите гласове, които се произвеждат от транспортния сектор и от селското стопанство, за да могат да бъдат постигнати цените до 2020, съответно и 2300. Петият приоритет на Европейския съюз е конкретизирането на финансовите ангажименти на развитите страни да осигуряват 100 милиарда евро годишно. Шестият шестия приоритет е насърчаването на достъп до възобновяеми енергии в развиващите се държави, най-вече в Африка, които разполагат с потенциал за възобновяеми енергии, които са огромни и все още не са използвани. И седмия приоритет е ефекта на климатичните изменения върху миграцията и също въвеждането на, в международен мащаб на статут за беженци, които са резултат от климатичните изменения. Тъй като става дума за милиони хора, не можем да пренебрегваме този факт. Има доста държави в Африка, включително в Северна Африка, където бях в Марокко наскоро. Има вече климатични беженци. Те са 40 хиляди в случая, най-вече от Нигерия. И това се случва вече сега. До 26 юли е крайния срок за внасене на изменения. До тогава ние трябва да подсилим първоначалния текст, като отчетем тези приоритети. Аз съм докладчик за постановище за въвеждането в изпълнение на Парижкото споразумение в градовете. Изисква се много добро сътрудничество между Европейския съюз и съответните щати, които са готови да сътрудничат. Трябва да припомня в резолюцията, че споразумението от Париж ще се прилага без Трамп, но не без Съединените Американски щати с алианса, който се формира с Америка... Съединените Американски щати, с отделните щати, с големите градове, тъй като все повече от тези големи градове не са съгласни с решението, което е взето от Трамп и ние трябва да работим с тях. Ние трябва да направим всичко. хилядите организации, в САЩ, които са готови да се намалят емисиите на парникови гази, да участват в преговорите по време на КОП-23 през ноември. Ако успеем да постигнем това, ние ще сме постигнали първата победа срещу Доналд Трамп. Сега ще дам думата на представителя на ГУЕ, Много благодаря, госпожо, господин председател. Е, е, с какъв политически мандат ще действа а, е, Съюза? Това е нашия въпрос. Euh, Колегата вече започна. Госпожа Герлинг, ще ни извини. Въпросът, както казах, е с какъв политически мандат ще действа Европейския съюз. Резолюцията, по мое мнение, е а, прекалено себедоволна с това, което се е постигнало в а, Париж. Според нас това не е достатъчно да се, да се спре климатичното изменение и да се стигнат тези градуси, които, тези проценти, които споменавате е, в Европейския съюз по хоризонтален начин трябва да въведе във всички политики клаузи, които да се борят с климатичните изменения. Трябва да е, дадем надежност и да вдъхнем доверие пред всички възможни международни сценарии, пред нашите граждани също трябва да вдъхнем доверие доверие. Затова трябва да имаме ключови стъпки при финансирането, помощ за развитието, да се включи също водния и морския транспорт. И а, нещо, което споменаха и колегите, също трябва да се включи за емисиите това е типичната риторика за всички тези срещи, като например правата на местното население и сигурността, но в Штатите новата посока, която поемат е, е всъщност не е толкова нова, защото Доналд Тръмп от първата минута на своя мандат взе ключови решения за петролните а, тръби и както и за природните паркове, които не трябва да бъдат засегнати. Според нас а, сега Европейския съюз трябва да поддържа един по-амбициозен и твърд мандат. Благодаря ви. Е, Давам думата сега на госпожа Гърлинг от името Некара. Съжалявам, колеги, знаете, че господин Данкън скоро ще напусне парламента а, и аз ще работя по това досие от името на ЕКАРА. Амбицията в проекто резолюцията е нещо добро. Въпросът е спешен, отговаря също и на предизвикателството. Добре е да се приоритизира ратификацията на Парижкото споразумение, да се предприемат адаптационни политики и програми, за да се насърчи финансирането за намаляване на климатичните изменения, да се подобри и климатичната дипломация. Освен това, трябва да се отчитат и приноса на други видове транспорт, като въздушния и морския, но имам някои притеснения, свързани с проекто текста по отношение на някои от, от емисиите. Въпреки диалога, който се предвижда през 2018, е възможност да се направи оценка на постигнатият напредък и прилагането. Аз съм против това, което се предлага в параграф 7 за преразглеждане на целите, посочени от Европейския съюз. Приоритетите за следващата климатична среща изисква прозрачност, яснота и разбиране на целите и съответно колективни усилия. Без това дългосрочният механизъм, предвиден в Парижкото споразумение, няма да се реализира. Освен това, в 13 параграф се говори за отказ от а, а, субсидии, свързани с изкопаеми горива. Това трябва да се приведе в съответствие а, с а, дефиницията и ангажиментите, поети в рамките на Г-20. Освен това, отделен механизъм на Европейския съюз а, трябва да доведе до обмислене на този принос в общата сума, която трябва да се предоставя годишно от 100 милиона. Също механизма, който се предлага, ще има ефект върху европейския бюджет и върху фискалната фискалното положение на държавите членки. Няма точна дефиниция. В контекста, който разглеждаме, много развиващи се страни считат, че финансирането за финансиране трябва да е отделно от официалната помощ за развитие. Според нас това, което се предвижда като средства, трябва да се отчита и за постигането на целите за устойчиво развитие. Аз нямам нищо против да се налагат такси, но искам ясно да се посочи, че те трябва да се предлагат в глобален мащаб, защото юрисдикции, които не предлагат, не налагат такива такси или данъци, ще бъдат облагодетелствани за сметка на другите. Трябва също да се види какъв ще бъде ефекта от отеглянето на Обединеното кралство. Петият въглероден бюджет предвижда да се считат за референтни нивата от 90-та година. Още няколко думи. Отеглянето на САЩ от споразумението ще подкопае способността за постигане на заложените цели за намаляване на емисиите на парникови газове до 2050 година. Няма също да могат да бъдат постигнати средствата, които са необходими за адаптация. Ние се нуждаем от практически решения за намиране на нужните средства. Merci beaucoup, merci beaucoup, благодаря, госпожа Кърлинг. От Алде няма представител. Ще дам думата на господин Марко Афронте от групата на Зелените. Трябва да отчитаме колко спешна е ситуацията. Не разполагаме с много време. Ние сме доста далеч от постигането на целта за намаляване на покачването на температурите под 2 градуса. Необходими са спешни мерки. Това трябва да се подчертае в проекто резолюцията. В точка 6 се посочва, че е важно да се заложи целта за постигането на баланс между емисии, предизвикани от човешката дейност и парниковите газове. Това е нещо като фикция в момента. Ние нямаме технологиите за улавяне на CO2 в нужните количества. Затова, ако искаме да постигнем целите, ние сега само отлагаме нещата за в, по... за в бъдеще и това е свързано с огромни разходи. Ние трябва да насочим вниманието си приоритетно към намаляването на въглеродните емисии, към, да преминем към декарбонизация. Това трябва да стане през едните десетилетия. Не бива да се допусне ефекта на доминото. Трябва да се да се засилят ангажиментите на страните по споразумението и да се подчертае по-голямата роля на Европейския съюз и на Китай, особено сега, след отеглянето на САЩ. Парижкото споразумение споменава механизма за нанесени щети и за загуби съвсем накратко. В КОП-22 не беше поставен този въпрос. Това е важен механизъм и трябва да се обсъди в рамките на КОП-23. Беше казано вече тук е, за проблема с климатичните беженци, проблемите, които затоплянето на климата създава за малките островни държави. Не можем да оставим нещата без да бъдат решени и трябва да се обърне внимание на тези въпроси в рамките на КОПа 23. Благодаря ви, господин Афронте. Сега давам думата на господин а, Педичини от а, ФДД. Благодаря, господин председател. Ние попитахме комисията какви действия смята да предприеме, за да може климатичната конференция в Бон да постигне напредък в сравнение с конференцията в Париж. Говорим за смягчаване на ефекта, по какъв начин да се намери повече финансиране, за да бъде достигната сумата от 100 милиарда годишно до 2020 година. Трябва да се запитаме какво правят държавите членки, за да се постигне напредък. Съгласни сме също, че трябва да се допълни нещо в текста, свързано с САЩ. САЩ се оттеглят от споразумението, но те не трябва да се превръщат в изкупителна жертва и ние да се крием за тях. Не трябва да гледаме на Трамп а, като на враг. Това може да го превърне в изкупителна жертва. Въпреки, че Европейският съюз, държавите членки са за това да се противодейства на климатичните изменения много от тях продължават да използват широко изкопаеми горива. И някои се крият зад критиките срещу Трамп. Казвате, че искате да се примакнат субсидиите за изкопаеми горива. Това е нещо, което ние искаме от години. В Италия, например, правителството казва едно, но се прави друго. 80 милиона са вложени в зеления фонд, като наред с това кар 40 милиарда за твърди горива. Така че трябва да дадем личен пример, при да очакваме нещо повече от останалия свят. Благодаря, госпожа Дорнано има думата. Благодаря, господин председател. Аз споделям идеята, че климатичните изменения е едно от огромните предизвикателства при човечеството, но съжалявам, че говорим за присъединяването на Европейския съюз към Парижкото споразумение. Тази резолюция подчертава конкретните ангажименти, които трябва да се предприемат в международен план. Затова е изключително важно да се намерят други източници на финансиране за климатични действия. Има желание от страна на САЩ да се отеглят от Парижкото споразумение, но те продължават да участват в рамковата конвенция на ООН по климатичните изменения или пък в други формати, които са свързани с въздухоплаването и морския транспорт. Не бива обаче да се накърняват компетенциите на държавите членки. Чрез тази резолюция Европейския парламент изразява своето съжаление, че не е направено достатъчно в областта на въздухоплаването и Необходимо е да се обърне внимание на климатичната дипломация, не бива обаче да се допусне намеса. Ако инвестициите в трети държави е част от решението, най-вече инвестиции в развиващите се страни, всичко това трябва да се базира на строга оценка на резултатите. Моята страна, Франция, вече допринася милиарди за финансиране на дейности за противодействие на климатичните изменения и за това настояваме да има по-строг е, контрол върху това как се харчат тези средства. От това зависи доверието. Благодаря. Сега давам думата на останалите членове на комисията, които искат да вземат думата. Най-напред е, господин Балцо. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Аз съм съгласен, Европейския съюз и държавите членки трябва наистина да изпълнят Парижското споразумение и поетите ангажименти. Не съм съгласен обаче с това САЩ да се отказват. И не мисля, че техният отказ е нещо маловажно – тъй като е ясно, че има държави, които замърсяват. И ние искаме да удържим до тези 2 градуса затоплянето. Следователно трябва да работим с всички. Преди парижкото заседание се говореше най-вече за това, че трябва да има национални цели – Европейския съюз трябваше да покаже, че изпълнява своята роля. Но държавите, които замърсяваха най-много, е, се обвързаха с съответните ангажименти. Това беше постигнато и за това именно споразумението е исторически момент. Комисарят Каниете беше запитан. Какво ще стане, ако в бъдеще се смени ръководството на САЩ? Ще има ли проблем, но тогава господин Каниете ни успокои и той каза, че след като Парижкото споразумение влезе в сила, то поражда задължения. Затова и ще трябва да се изпълнява във всички свои елементи. Но се оказва, че постигнатото в Париж всъщност не е толкова обвързващо. Моето впечатление е, че резолюцията е малко дълга. Струва ми се, че тя може да бъде подобрена, могат да се направят някои изменения, да не се занимаваме толкова с САЩ. След това в четвърта точка да се обърне внимание на бързото и пълно изпълнение на международно поетите задължения. и въпреки политическите промени, поетите ангажименти да трябва да се изпълняват. Искам точка 27 да бъде променена, така че текстът да отговаря на настоящата ситуация и на предизвикателството пред нас да се знае също така какви ще са последиците от излизането на САЩ от споразумението. Благодаря ви. Може би сега трябва да дадем думата на Европейската комисия. Заповядайте, госпожо. Благодаря, господин председател. Добър ден на почитаемите членове на парламента. Е, много е хубаво, че можем да разговаряме по тази тема след последните промени, включително и изявлението на администрацията на САЩ, че иска да се оттегли от споразумението. Разбира се, по-настоящем САЩ все още е страна по конвенцията и Парижското споразумение. Проекторезолюцията, предложена от парламента е балансирана, изчерпателна. Мисля, че тя отразява много от целите, които предвиждаме за КОП-23. Всички те са много важни на етапа изпълнение на Парижското споразумение – Сега виждаме и международната реакция след изявлението на Трамп. Въпреки, че се бояхме от ефекта на доминото, се оказа, че всъщност се случи точно обратното. Сега хората имат много по-голямо желание да се изпълни Парижкото споразумение, като тук се включват и различни от щатите на Съединените щати, предприятия, видове бизнес, които искат да се обединят и да работят по целите на климата. Пленарното заседание мината седмица беше чудесна възможност парламентът да заяви своята позиция да се ангажира с поне 40% като цел. Това трябва да е наистина водещ приоритет, защото леснителният диалог до година ще ни даде възможност да следим и как се изпълняват тези ангажименти, какви са политиките и мерките на място. Що се отнася до КОП-23, ясно е, че това, на което можем да се надяваме, е стабилен напредък по Парижкото споразумение. Би трябвало и да имаме едни по-ясни очаквания от улеснителния диалог. И друго нещо, което е много важно, трябва да има баланс между смекчаващите ефекти и глобалната солидарност както и изграждането на капацитет и адаптирането. Всичко това ще е много важно, за да може ангажиментите да останат всеобщи. Трябва да работим също така и по глобалния дневен ред за климата, нещо, което увеличи своята важност. Всички заинтересовани групи трябва да се обединят за да постигна целите от Париж. Много добре би била в резолюцията да има реакция на позицията на САЩ. Знаете, че съветът прие заключения, в които ясно се казва, че се изразява дълбоко съжаление заради това решение на администрацията на Тръмп – също така се изразява решимостта да се изпълнят заложените цели, да се работи с национални партньори и дори да се разшири обхвата на политиките за климата. Точно това искаме да направим и в комисията. Предвижда се среща на трима министри, може би в Канада, среща, която веднага ще последва след Генералната асамблея на ООН. Идеята е да се работи именно по споразумението за климата заедно с Китай. Освен това, ние ще работим с Г-20, със страните от АКТБ и други важни партньори. С други думи, ще направим всичко по силите си, за да се възползваме от набраната скорост. Очакваме и всички наши партньори да го направят. Хубаво е, че администрацията на Тръмп не изчерпва всички наши американски партньори. Например, губернаторът на Калифорния е предвидил конференция на високо ниво по въпросите на климата. Euh, Благодаря много за вашето изказване. От името на Европейската комисия ние ще се видим в Бон на КОП 23. Нека ви уведомя за графика. Крайен срок за внасяне на измененията 27 юни 11 часа на 30 август. Гласуваме в комисия ЕНВИ на 7 септември в пленарна зала. Извинете, на 1 октомври в пленарна зала. Сега да преминем нататък към следващата точка – размяна на мнение с комисията относно схемата за търговия с емисии на Европейския съюз с Швейцария. Веднага давам думата на госпожата представител на Европейската комисия. Грац. Oui, merci, monsieur le président. Euh, bonjour, euh, bonjour à tous. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни давате възможност да обменим мнения по този въпрос. Сега ще мина на английски язик, ако позволите. Благодаря за възможността да говорим за схемата за търговия с емисии. Наистина сега е момента да видим докъде сме стигнали – особено като се имат предвид последните промени в отношенията между ЕС и Швейцария. Но първо да кажем къде сме започнали и защо при тези преговори. Знаете, че схемата се е доказала като рентабилна. Тя е важна за намаляване на емисиите на газове, Сега работим по следващия преглед, за да я определим като развитие до 2030 година. Това до сега е най-голямата схема за улавяне и търговия. Позицията на Европейския съюз винаги е била в подкрепа на развитието и изпълнението на мерките по един международен пазар за въглеродни емисии. Нашето желание винаги е било в крайна сметка да се стигне до един такъв въглероден пазар, да се увеличат и условията, които поставят всички на равна нога. Това е цел, която се подкрепя и от международната общност. Ето, току-що говорихме за Парижкото споразумение и това как страните искат да го изпълняват. В този случай има конкретен член, това е член 25 в директивата за схемата за търговия с емисии или СТЕ. Той предвижда сравнимост на условията, когато имаме сравними системи. СТЕ също така работи в Норвегия, Исландия и Лихтенштайн, тъй като те са част от Европейската економическа зона. Швейцария е единствената страна от ЕФТА, където СТЕ не се изпълнява. Но Швейцария е започнала собствена схема, която се изпълнява от 2008 година нататък. Разбира се, в сравнение с пазара на ЕС, това е един много по-малък пазар, тъй като става дума за собствения енергиен микс. В него се включва и атомната енергия. Ако в Европейския съюз говорим за 2 милиарда, в Швейцария този обем е много по-малък. Но ключовата характеристика е такава, че СТЕ на Швейцария е много сходна на тази в Европейския съюз, ограничения на азото, ограничения при газовете, еквивалентни норми при отчитането и проверката. Има една разлика и аз ще се върна на нея по-нататък, но сега само искам да кажа, че поради всички тези причини Швейцария е очевиден кандидат за свързване към нашата система. Това е и европейска страна, с която имаме тесни економически връзки и това също трябва да се има предвид. И тъй на този фон и на фона на предложението на комисията през декември 2010 година съветът прие решение, с което позволява комисията да започне преговорите с Швейцария. Точно това и се случи. Тези преговори се водят вече години наред. Основната разлика е авиацията. Авиацията е един от големите източници на парникови газове в Швейцария. Ето защо ние искаме да се работи по авиацията като предусловие за включване в нашата система. В крайна сметка Швейцария прие това условие. В резултат на политическото споразумение швейцарците вече работят по този проблем. Мисля, че това беше огромно постижение. Швейцарската СТЕ, подобно на европейската, също в момента се преразглежда с хоризонт до 2030 година. Бяха направени някои промени, трябва да се гарантира съвместимостта с нашата система за СТЕ, но принципно има механизъм, който ни позволява отново да се върнем на този въпрос, след като сме финализирали своите системи. Както виждате от споразумението, тези преговори са резултат от основните критерии и това, които са, какви са показателите в схемата за търговия, за да може двата, двата критерия за спазване на съответните схеми да, да бъдат а, отразени. Освен това, както казах, идеята за редовно проверяване е включено връзки през 2015 година а, приключиха а, споразумението, а, извинявайте, преговорите и 2016 година беше представен проекто договор т.е. процеса на формализиране на тези преговори тогава не можа да се случи, защото бяха част от по-голям пакет, както споменахте и тогава всичко беше оставено на изчакване. Предвид най-последните развития в Швейцария, Швейцария беше направена нова политическа оценка от комисията и в крайна сметка се реши това споразумение да се пусне в действие и да започнем да подготвяме следващите стъпки. Е, всъщност в момента именно това се, склю... Е, се прави. Комисията работи по това, т.е. работим по предложения, е, за което да бъде подписано и по заключение също решението с заключение. Забравих да спомена и това. Това ще помогне ратифициране на инструментите и пускане в действие на споразумението, щом веднъж споразумението бъде подписано и разбира се, това е с позволението на съвета и на парламента. Преди да приключа, нека да спомена също, че има нужда от техническа работа от двете страни за да може да се направи тази връзка. Това е свързано с регистрациите. И както споменах и по-рано, ние сме напълно убедени, че СТЕ в Швейцария ще покрие авиацията. В заключение искам да подчертая, че това е първото такова е, свързващо споразумение между Европейския съюз и а, а, Швейцария, така че това е ключово събитие за всички нач. схемата за търговия с емисия сама по себе си е уникална, но това е прави още по-уникална. Това е а, подава знак, че има политическа ангажираност от страна на Европейския съюз. И за да свърша с предния дебат тук в парламента, мисля, че това ще има и международно отражение. Много благодаря, господин председател. Свършвам. Благодаря, госп... благодаря госпожа Лоренс. Граф. Давам думата сега на госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Благодаря а, на комисията за това, че ни представи тази информация. Ще а, започна с последното, което казахте. Мисля, че връзката с Швейцария е важна стъпка, не само защото е първата такава връзка, европейската схема за търговия с, а, извън Европейския съюз, но това ще увеличи и възможността а, в бъдеще да се осъществят подобни връзки с страни извън Европейския съюз и извън Европа дори. Има няколко ползи, а, според мен, защото тази връзка е възможност да се стабилизират цените. Това ще увеличи обстановка, приятната, благоприятната обстановка за инвеститорите и като цяло ще се срещне подкрепа на пазарите. Мисля, че това е първата стъпка към международно сътрудничество и към ангажиране на дългосрочна политика за климатичните изменения, която ще доведе до световно лидерство. Разбира се, има някои рискове. Затова искам да чуя от комисията какви стъпки са взети, е, за да се избегнат негативните влияния. И по-конкретно две притеснения имам. Първо, свързването може да бъде свързано с сериозно въздействие върху дистрибуцията, защото е, това намаляване на цената може да повлияе. Вторият въпрос е променящата се цена. Тя може постоянно да се променя, тъй като ще има внос. И трето, дали има а, контрамерки, които да се вземат а, за да се избегне промяната на цената. Искаме да чуем какви мерки бихте взели, за да сме сигурни, че схемата ще работи а, безотказно. Много благодаря. Госпожа Юронска отново има думата. Много благодаря за това, че ни подкрепяте по това споразумение и по принципа на свързване и за това, че а, действително имаме възможност да поемем лидерството. Въпросите, които вие засегнахте, а, са основателни когато говорим за свързване, в този конкретен случай ние смятаме, че рисковите са минимални поради размера на швейцарския пазар. Това се отнася и за разликата в цената. Предвид това не виждаме риск. Не виждаме да има големи рискове или изобщо да има рискове. Разбира се, има механизми в системата, които ще ни позволят да предприемем действия, ако видим, че има някакъв риск, които пак повтарям са малко вероятно. Е, така че има вероятност да се прекрате свързващото споразумение – но що се отнася до промяната на цената и скачането на цената, нямаме такава, такава опасност. Много ви благодаря някой друг. В такъв случай преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е Размяна на мнение с комисията относно прилагането на директива относно излезлите от употреба привозни средства за периода 2008-2011, 2011-2014 година. Първо ще дам думата на господин Лангедов, от комисията, за да ни представи темата. Благодаря ви. Имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност да представя пред вас а, а, този доклад за излезите от употреба приводсни средства – това е свързано с а, а, транспонирането на тази директива в периода 2008-2014, т.е. 6 годишен период по отношение на прилагането на директивата в националното законодателство, транспонирането на директивата в националното законодателството. Използвали сме различни източници, за да спишем този доклад, като сме се базирали на обратната връзка, която получаваме от държавите членки от стандартни въпросници, но разбира се други източници, като например ня един доклад, който изготвихме през 2014 година по прилагането на тази директива и добавената стойност на тази директива и на една друга директива. Това, тази информация също е включена в доклада относно основните разпоредби на директивата. Разбира се, това е предотвратяване на употребата а, и извинявайте, предотвратяването на отпадъците и насърчаването на рециклирането. Щом тези превозни средства станат отпадък, ние искаме да гарантираме, че те са третирани по правилния начин, че са изземани и са третирани по авторизиран начин. По този така ще гарантираме дали ако те могат да бъдат използвани отново или части от тях да бъдат използвани, то това да се направи. Тоест имаме цели за възстановяване и рециклиране 95% трябва да се рециклира, а 85 да се използва отново тази директива от 2000-та година и имахме случай на нарушение, където директивата не беше приложена правилно, правилно, това всичко е решено. В някои случаи стигнахме дори до съда, но като цяло сега доклада показва, че законодателството е правилно приложено и всички проблеми са разрешени то се отнася до реалното прилагане на разпоредбите на директивата. Доклада показва а, като цяло доста добро прилагане, помага доб... показва също добри практики в държавите членки. Например, много сериозна мрежа за третиране на автомобилите около 30 000 такива места в Европейския съюз, използване на нови технологии, а, а, за да се за да се увеличи рециклирането. В края на доклада се вижда кои са предизвикателствата, които остават пред нас, пред нас най-голямото предизвикателството е това, което наричаме, че все е, бихме е, нарекли последния начин, все още съществуват много превозни средства, излезли употреба, които не са е, легализирани, които не са видими и регистрирани, т.е. не са третирани по правилния начин и са незаконно внасени и изнасяне така че в момента има значителен брой автомобили, които не са правилно третирани и се внасят и изнасят в Европейския съюз по незаконен начин. Това е все още нашето основно опасение. Е, доклада описва е, усилията на Комисията на Европейския съюз и на държавите членки. Към момента работим по едно цялостно изследване, което резюмира предишни изследвания и това ще бъде публикувано през август. На базата на това изследване ние се надяваме да открием какви ще бъдат правилните мерки за в бъдеще, които да бъдат е, предприятия от държавите членки, за да могат те да се справят за този въпрос за превозните средства, за които не сме наясно, че съществуват изобщо. Благодаря ви, ако имате въпроси. Много благодаря. Сега подканвам колегите. Госпожа Дали. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията. предвид увеличаващата се нужда от превозни средства, мисля, че тази директива е ключова не само за нашите економики, но и за нашата околна среда. Смятам, че това е много важна директива, също защото представлява един иновативен подход за третиране а, на а, излезлите употреба превозни средства. Искам да попитам комисията за предизвикателствата, с които трябва да се справим. По-конкретно, ако говорим за 3,5-4 е, милиона автомобила на година, е, които не, е, незаконно се е, използват и се използват техните части, вие споменавате в ам, вашия доклад за прилагането на директивата, че все още не успявате да проследите какъв е пътя на частите от тези автомобили, които не са регистрирани. Мисля, че това трябва да мисля, че трябва да се състави схема, за да може това да бъде проследено и затова искам да знам дали комисията се опитва да преодолее тези разминавания, какво мисли да направи, как да предложи на държавите членки да се справят с това предизвикателство. Освен това, дали се предвижда да се даде а, обещетение на последните собственици на излезлите употреба превозни средства. И последно, комисията смята ли, че тази директива е адаптирана към бъдещи предстоящи изменения, по-конкретно свързани с електронните автомобили, защото според мен все още не е ясно, например, кой е собственик на а, двигателя на автомобила, извинявайте, на батерията на автомобила, когато и той е излезе употреба. Много благодаря. Господин Пеличини. Много благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Е, радвам се, че комисията има положително отношение към прилагането на тази директива. Но когато говорим за 3,5-4 милиона автомобила в Европейския съюз, кога ще приключим с това? Съгласен съм с това, което току-що каза моята колега за намаляване на въздействието върху околната среда, минимализирането на въздействието върху околната среда трябва да погледнем превозните средства и също компонентите, съставните части на автомобилите, които могат да се използват, защото този брой е много висок и представляват риск за околната среда защото трябва, в такъв случай трябва комисията да каже как ще се опита да проследи тези превозни средства. Има също и много ново превозни средства, нови превозни средства, които по различни, например, търговски причини са на пазара и те се превръщат в отпадък. Защо, за това а, искам да попитам комисията дали има намерение да оцени колко такива автомобила съществуват и как те ще бъдат използвани отново или рециклирани. Благодаря ви. Господин Лангедов, отново имате думата. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Вие поставихте правилно някои въпроси. Действително има голямо предизвикателство. То не е някаква новост, а именно, че не знаем къде се намират някои от тези автомобили. През последните години с националните органи винаги сме дискутирали приоритетно тези въпроси. В докладите ни се съдържа информация за мерките, които държавите членки са предприели. Един от проблемите е нелегалното разфасоване на тези излязли от употреба автомобили и а, трябва да се сложи край на подобни дейности. Обединеното кралство, например, има национална кампания за справяне с проблема с незаконната приработка на подобни автомобили. Един от начините да се справим с проблема е именно да се сложи край на незаконните дейности. Друго измерение е свързано с незаконния износ на отпадъци. Има проблем с това да се прави разграничение между автомобил, който не представлява отпадък и такъв, който се е превърнал в отпадък. В някои държави членки се прави такова разграничение. Ние сме им предоставили насоки, за да им помогнем в това отношение. Преди три години също се е измени и регламента за превоза а, по море, именно за да се засили контрола. Също се оказва подкрепа и на митническите служби, за да се справят с проблема с незаконния износ на автомобили. Тоест правят се доста неща. Аз накратко вече казах, че изготвяме проучване, което ще бъде окончателно готово след лятото, като разглеждаме съществуващите добри практики в държавите членки. Някои от тях са отразени в доклада, за да видим какви допълнителни мерки могат да се предприемат на европейско или на национално равнище за справяне с този сериозен проблем с изчезналите безследно автомобили. Може би на по-късен етап можем да обсъдим резултатите от изследването и да продължим работа с държавите членки, тъй като това проучване ще ни предостави нови инструменти на национално и европейско равнище за справяне с проблема. Що се отнася до въпроса дали директивата трябва да бъде преработена на някакъв етап, за да се отчетат новостите, свързани с внедряването на електромобили, с техните батерии. Предложенията в областта на отпадъците, направени от комисията, предвиждат и това, което иска от нас парламента за преразглеждане на директивата за отпадъците отпадъците от автомобили, излезли от употреба. Тъй като това, което съществува към момента е устаряло още от 2000-та година, което означава, че на някакъв етап трябва да се направи този преглед. Комисията има своя идея кога да стане това, но може би това трябва да стане в рамките на прегледа, който вие самите споменахте. Вече върви преглед, ние преразглеждаме директивата за батериите. Този преглед ще приключи до две години. Може би някои от въпросите, свързани с батериите, ще бъдат решени в този контекст. По въпроса за новите автомобили. Аз не съм напълно сигурен какъв точно беше въпроса, но доколкото схващам е имало размяна на имейли между вашия сътрудник е, по този въпрос. Новите автомобили по принцип могат да се превърнат в отпадък. Например, автомобилите, които се използват е, за тестване, могат да се превърнат такива. Всъщност имам предвид онези автомобили, които не се използват, но не са и на пазара, тъй като те са товарни автомобили, произведени са, но не се използват. Много трудно е да се проследят голяма част от тях. Може би е интересно да видим дали може да се види Какви са тези автомобили, къде са? Те са, не могат да бъдат проследени. И не знаем дали се използват, за какво, къде а, се намират. Ние трябва да намерим някакъв начин, за да ги проследим, тъй като те на някакъв етап се превръщат в отпадък. В такъв случай ми се струва, че става дума за изчезнали автомобили. Това са автомобилни, които може да са нови, но изчезват по някакъв начин, не се улавят, така да се каже, от радарите и попадат в категорията на безследно изчезналите автомобили. Но обикновено става дума за много по-стари автомобили, тези 3,5 до 4,5 милиона са автомобили, които са били доста дълго използвани. Вие говорите за съвсем нова категория. Но ако разполагате с повече информация за този конкретен проблем, можете да ми изпратите. Аз видях разменени имейли между един от моите колеги и един от вашите сътрудници. Ако ми предоставите повече допълнителна информация, ще можем да я разгледаме. Благодаря. Благодаря ви в такъв случай. С това приключихме по тази точка. Приключихме и заседанието ни за днес. Утре ще продължим в 9 часа сутринта с гласуване. Благодаря за участието.